Председателят. schönen guten Morgen. Die Добър ден, уважаеми колеги. Първо, приятен ден на всички. Започваме нашето заседание. Първа точка в дневния ред. Обща дискусия по споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Република Сърбия. Имаме препоръка на Елко Качин в това отношение. Имаме също така и декларация на съвета и комисията по същата тема. Така че първият ни изказващ се ще бъде докладчика господин Качин. Четири минути. Имате думата. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Господин представител на Белгийското председателство, уважаеми колеги. Това споразумение между Европейския съюз и Сърби беше подписан през 2008 година. И всъщност допълнителните разпоредби започнаха да действат от 2010. През 2008 година за първи път Сръбския парламент ратифицира това споразумение. То засяга и то всъщност изгражда економическата и политическата рамка на нашето сътрудничество. И без подобна рамка щеше да бъде невъзможно да се продължи процеса за интеграция на Сърбия. Докладът не е в дневният ред от доста време насам. Имахме ратификацията, както вече споменах, и а, след това нещата се забавиха заради а, доста неуспешно сътрудничеството, сътрудничество с ха, съда в Хага. След като нещата там приключат, бихме могли евентуално да продължим и да изпратим силно послание към нашите а, сръбски приятели. Резолюцията ще бъде гласувана утре и трябва да представлява едно послание на подкрепа за Сърбия в дълги път към европейското присъединяване. Сърбия дълго време е била изолирана. Изправила се пред много предизвикателства. През изминалите няколко години имахме една политизация на ситуацията в Сърбия. Сърбия трябваше да покаже, че се ангажира с европейските ценности и че ще се справи с всички залегнали реформи. Имаше много положителен напредък в развитието. Сърбия постигна много компромиси, прие резолюция относно Косово. И а, Генералната асамблея на Обединените нации приветства тези стъпки. Също така премахна се задължителната военна служба и поколения, младите поколения сърби имат много по-добри шансове за образование. Напредъкът на Сърбия беше забавен заради факта, че има двама военнопрестъпници, които все още са на свобода. Радко Младич все още се укрива. Приветстваме готовността на сръбските лидери да сътрудничат, да сътрудничат с властите и с главния прокурор в Хага. Но въпреки всичко има все още разминаване между политическата воля и ефективните действия, които се приемат. Времето дойде, настъпи да а, сме по-конкретни и да кажем на Сърбия, че а, не може да има статут на кандидат, ако няма конкретни резултати. Трябва да наблегнем на сътрудничеството, и също така да затвърдим желанието ни за екстрадиция на престъпниците. Големи промени настъпиха и в отношенията с Западните Балкани. Знаете, имаше проблем между Харватско и Сърбия. Имаше също така процес на помирение в района и сега има нови предизвикателства и Сърбия трябва да покаже ефективност в своето отношение спрямо Косово, това е необходимо за целият район, за да може той да напредва. Същото въжи и за това, и за начина по който Сърбия решава проблемите си с Босна и Херцеговина – И това ще засегне всички наши преговори с Сърбия. Благодаря. А сега министър Георги. Madam President, it's a great privilege for me and even an honor to be back to the European Parliament in my new capacity. За мен е привилегия да се явя пред Европейския парламент в ролята на новите ми правомощия. Надявам се, че ще разполагаме с гаранции, че унгарското председателство ще се отнесе благосклонно към парламента. Очаквам с нетърпение да работя с всички вас през ините е, е, месеци на това председателство. Имам големи очаквания. Позволете сега да мина на майчиния си език. Господин председател, госпожи и господа, за мен е привилегия да мога да участвам в този дебат, след който вие ще преминете към гласуване на споразумението за стабилизиране и асоцииране. В същото време позволете да се възползвам от тази възможност да благодаря на докладчика на Европейския парламент, господин Качин, който подготви един наистина отличен доклад – Позволете най- топло да приветствам и резолюцията за постигнатия от Сърбия напредък. Подобно на другите държави в този регион, перспективите за членство в Европейския съюз са нещо положително за Сърбия. Сърбия постигна значителен успех през изминалите години. С оглед на това, споразумението за стабилизиране и асоцииране е една важна стъпка напред която предхожда членството в Европейския съюз. Съществуват много силни връзки между Европейския съюз и Сърбия и това споразумение ги укрепва и отношенията стъпват на договорна база а, с оглед на създаването на зона за свободна търговия, укрепват се двустранните економически отношения между а, страните и това би било от полза както за Сърбия, така и за Европейския съюз. Това споразумение би окоръжило предприемането на мерки и стъпки, които взема Сърбия, за да може да развие една напълно добре функционираща пазарна економика. Това са основите за бъдещето засилено сътрудничество между Европейския съюз и Сърбия в различни области, като например борбата срещу организираната престъпност, контрабандата с стоки или въпроси свързани с околната среда. Съветът предприе и отвори процедурата за ратификация на 14 юли 2010 година. 11 държави членки са се присъединили към това споразумение, сред които и Унгария. Надяваме се, че всички държави членки ще го направят в скоро време. Съветът би приветствал ако това споразумение може да влезе в сила в края на 2011 година, най-късно. Това би означавало, че Сърбия ще започне развитие на едни много амбициозни отношения с Европейския съюз. В момент, в който присъединяването към Европейския съюз набира скорост, ние подкрепяме този процес и Комисията външни отношения единодушно гласува за това споразумение. Сърбия се кандидатства през декември 2009 за членство и по този начин затвърди а, европейските си амбиции. Становището на съвета ще бъде обявено през втората половина на 2011 година. Ние всички знаем, че процеса на интеграция на Сърбия ще бъде от полза за Сърбия. Трябва да бъдат приприяти обаче някои стъпки, що се отнася до върховенството на закона укрепване на правосъдната система, а също така и сътрудничество с Международния наказателен съд за бивша Югославия. Както вече бе казано в доклада на господин Качин, е, процеса на интеграция се нуждае от всички тези събития да се случат и да позволете Да се спра сега на историческите стъпки, които Сърбия предприе с оглед на сътрудничеството със своите съседи. Това включва преговорите, проведени през а, юли 2000 година, което позволи да бъде осъществено сътрудничество с ООН по отношение на Косово. Благодаря Напредък бе постигнат благодарение и на предприятието от госпожа Аштън. Диалога между Косово и Сърбия ще позволи и на двете страни да се приближат към членството в Европейския съюз. За да имаме доверие, имаме доверие в този процес на интеграция, на разширяване, на лице са необходимите средства за това – и се надяваме, че това, което предприема Харватия, ще бъде положително послание за Сърбия и за другите държави в Западните Балкани, които се стремят към членство. Госпожи и господа, 2011 година ще бъде много важна година за Сърбия. Тя ще я справи и пред предизвикателност, но ще й даде и възможности. Приветствам това споразумение и възможностите, които то открива. То ще ни даде възможност да изградим едно общо бъдеще. Благодаря. Благодаря ви. Е, е, комисията е, ще получи думата сега. Благодаря, госпожо председател. Почитаеми членове на Европейския парламент, за мен е удоволствие и чест да се обърна към Европейския парламент днес във връзка с гласуването на споразумението е, между Европейския съюз и Република Сърбия за стабилизиране и асоцииране. Искам е, да изразя своята благодарност към господин Жалко Качин, е, докладчик на Европейския парламент, във връзка с присъединяването на Сърбия. Въпросното споразумение е голяма крачка напред на Сърбия към присъединяването към Европейския съюз. Основната цел е, е да се очертае е, пътя към, присъ... към други споразумения да се подготви Сърбия към окончателно част в Европейския съюз. Това споразумение и доклада трябва да се възприемат като насърчение на Сърбия в нейните усилия да насърчи помирението в региона. Споразумението за стабилизиране и асоцииране очертава една разбираема институционална рамка между Европейския съюз, за е, да напредва политически е, диалог е, и всички подкомисии покриват основните европейски политики. Естествено се създава и специфична институция между Европейския парламент и Сръбския парламент, е, това е интерпарламентарния комитет. В крайна сметка се цели да се създаде зона на свободна търговия и постепенното интегриране на Сърбия към европейския вътрешен пазар и по този начин е, се създава възможност да взаимна полза между Европейския съюз и Сърбия, е, както Централна Европа през 90-те години. Всъщност това насърчава инвестициите и очертава представлява ключово потребление за растежа на сръбската економика и се е, помага на Сърбия да върви към функционираща пазарна економика. Е, ползата за Европейския съюз от е, това споразумение също са значителни, защото сега пазара на Сърбия се отваря за износителите от Европейския съюз и е, всъщност е, сравнително високи бариери ще бъдат е, отменени за няколко години, с изключение на чувствителните продукти на селско стопанство. И постепенно Сърбия ще се приобщи към вътрешния пазар и чужите инвестиции ще бъдат по-стабилни и предвидими правилата за конкуренцията и държавните помощи ще бъдат хармонизирани с тези в Европейски съюз. Защитата на интелектуалните права е, също ще бъдат е, е, повишени до европейските стандарти и постепенно пазара на държавните поръчки в Сърбия също ще бъде открит към европейски предприятия. Изобщо ще има по-близки връзки с Сърбия и ще има и други предимства за Европейския съюз. Най-вече ще се улесни сътрудничество в областта на правосъдието, свободата, сигурността, околната среда, транспорта, е, митниците и е, други. И по този начин ще се допринесе за това политиката на Европейския съюз в югоисточната част на Европейския континент да стане по-ефективна и по-достойна за доверие. Няма никакво съмнение, че Сърби изпреварващо ще приложи е, това споразумение, което официално в сила през, влезе в сила през, през февруари 2010 година но всъщност тя започна да работи веднага след подписването през април 2008 година. Тя прояви ангажимент към европейската интеграция и така се създаде положителен доклад и за това на 14 юни 2010 година съвета реши да започне процеса на ратифициране на споразумението. Девет държави членки все още не са е, го подписали, а още две трябва да се получи одобрението е, в парламента. Ето е, защо Европейския парламент трябва да даде допълнителен тласък на този процес, благодарение на единодушната подкрепа на всички политически групи и по този начин се надяваме споразумението да се ратифицира от други държави членки в кратки срокове. Госпожо председател, членове на Европейския парламент, в заключение е, искам да се съсредоточа върху проекто резолюцията по интеграционния процес на Сърбия – както и всички изказвания е, на настоящия е, дебат днес. Искам да изразя и благодарността си към докладчика е, Жалко Качин. Това е подкрепа за връзките между Европейския съюз и Сърбия. И едно от очакванията е, предвид е, е, предизвикателствата пред влизането на Сърбия в Европейския съюз. Това е особено своевременно при подготвянето на становища по кандидатурата на Сърбия. През ноември аз бях в Сърбия и дадох подробен въпросник на министър-председателя и на заместник министър-председателя за европейската интеграция. Сръбските власти е, работят усърдно по отговорите на въпросника. Очакваме той да бъде готов към края на месеца. Насърчаваме и приемането от парламента на Сърбия на 30 декември за план за действие, който е в отговор на доклада на Комисията по напредъка на Сърбия. Комисията ще анализира отговорите на въпросника и мерките на правителството през следващите месеци. И в край на краищата становището трябва да бъде готово през втората половина на 2011 година. Госпожо председател, е, както е, моята унгарска колежка каза, 2011 година е важна година за Сърбия. Сърбия на е, значителни предизвикателства. Миналото беше вече ясно и целите са ясни. Сега Сърбия трябва да извърви своя път да изпълни изискванията и когато започне е, е, процеса на преговори с Европейския съюз, аз съм убеден, че със съвместната ни подкрепа Сърбия ще продължи да прави правилния европейски избор и да върви напред в усилията си за интегриране. Това ще бъде положително послание към целия регион – е, в време, когато е, трябва да е, повторим европейската перспектива, за да може да се укрепи мира и економическата перспектива в Западните Балкани. Благодаря. А сега преминаваме към изказващите се от името на политическите групи. От НП, господин Шоплин. Thank you, President. Благодаря, господин председател. Господин председател също. Господин комисар, поздравление за докладчика, господин Качин. Сърбия. Мисля, че Сърбия най-сетне си взе своето решение и то ще бъде да се ориентира към европейско бъдеще. Това решение всъщност се вижда измежду всичките проблеми, които а, бяха на лице през изминалите две десетилетия, а, както гражданската война, а, Слобода Милошевич, насилията, бежанците, цялата тази история е потрясаваща. Но това, което е постигнато все пак е важно постижение и определено е сигнал, че Сърбия иска да играе важна роля в региона. Остават, разбира се, някои неща, например екстрадицията на Радко Младич, както и някои проблеми, свързани с Косово. Много от всъщност голяма част от проблемите са по-скоро психологически. Например, свързани с Радко Младич и неговата позиция в сръбското общество. също и Косово и загубата на тази територия за Сърбия. Сърбия направи много реформи, свързани с правосъдието, с администрацията си и отвори архивите. Така че, като цяло, перспективите за Сърбия са добри към европейското и присъединяване. Техническата подготовка върви напред и обществото е съгласно с този път. Може би скоро ще се даде статута на кандидатка. Мисля, че Европа цялата може да се възползва от една демократична и стабилна Сърбия. Благодаря. Благодаря. И преди да пристъпим към следващите оратори, искам да приветствам представителите на сръбското правителство, господин Бенис